Четем това положение в други аспекти на преговорите и сътрудничество ни с Норвегия в бъдеще. Благодаря. Едно предложение за резолюция има. Приключваме дебата. Утре ще гласуваме резолюцията в 12 часа на опет. Утре ще има заседания. Протоколът от предходното заседание е на веб станицата на протокола. Приключваме заседанието. Приятна вечер на всички!